да направим всичко възможно за ясна и категорична процедура на контрол на пазара. Председателката, благодаря господин комисар. Получихме предложение за резолюция. Дебатът приключи. Гласуването ще бъде утре в 12 часа на обяд. Следващото заседание е утре от 9 до 2 и след това от 3 до 5. Дневният ред е публикуван и може да бъде намерен на веб-сайта на парламента. Закривам заседанието. Благодаря на преводачите.